инициатива, като въведе общата търговска политика в едните години. Вчера имахме отличен дебат по тази тема, много оживен. А бих искал да изразя високата си оценка за начина по който се проведе вчерашният семинар, въркшап, и резултатите от а, този въркшоп вчера. Имахме възможност да разгледаме почти всички въпроси в това досие и без повече бавене ще дам думата на докладчика господин Каспари да ни представи доклада който е в нашите е, папки. Имате думата. Господин председател, дами и господа, благодаря много, че ми давате възможност днес да кажа нещо накратко от, по моя доклад. Преди няколко месеца комисията обяви бъдещата си стратегия за преговори по новата търговска политика в следващите 45 години. Това е начина по който го описа комисията. Ние знаем, че поначало търговската политика е дългосрочна. Преговори винаги, преговорите се точат с години самият Доха вече 10 години съществува. Така че не става дума за следващите 4-5 години, а говорим за една търговска стратегия, т.е. как ще изглежда светът след 15-20 и повече години. Това, което липсва в документа на комисията, не липсва е как ще изглежда света след 15-20 години. Малко трудно е да кажем от сега как ще изглежда света след 15-20 години, но можем поне да очертаем тенденциите. Що се отнася до тенденциите – ако постигнем увеличение годишно на БВП а, с 5%, а, а, знаете как се развива и Китай. Всичко това има влияние върху търговската политика. Моето впечатление е, че комисията още не се е справила с този въпрос. Вторият въпрос е, че постоянно чуваме, че не е възможен ръст в рамките на Европейския съюз, тогава нека да се споделим ръста извън Европейския съюз. В своя доклад за това, преди всичко, призовавам комисията да се заеме с една истинска бъдеща търговска политика в средносрочен и дългосрочен план. И ще се радвам, ако большинството от членовете на тази комисия и както и в пленарно подкрепят този доклад. Един поглед 4-5 години напред от страна на комисията е нещо полезно, но какво ще стане след това? А след като приключи кръга на СТО, какво ще стане по нататък Мисля, че е важно и това да очертаем на второ място. Аз разглеждам факта, а, че търговската политика не е самоцелна. Трябва да се вземат предвид и други цели в Европа. Трябва да направим много повече, за да може гражданите да бъдат добре информирани за търговската политика. Впечатлението ми е, че гражданите съвсем оправдано изразяват загриженост, че не се борави както трябва с тези въпроси. Те се интересуват да имат благоденствие, ръст, работни места. Тоест един много странен подход. Трябва да повишим на по-високо ниво подхода на СТО. Споразумение за свободна търговия са едно добро решение, но трябва да мислим с кого преговаряме и чии интереси защитаваме. Мисля, че хората, които работят към СТО, не са всъщност най-подходящите и това не е тяхната първа цел. призовавам комисията да се стреми към по-добри резултати при разговорите на преговорите на високо ниво, особено с Китай, с Русия. Те текат вече години но в контекста на резултата, като, резултати, като че ли няма много такива. Значи трябва да бъде по-агресивен подхода на а, комисията, а, особено за насърчаване на бизнеса и защитата на нашите интереси. Трябва ни ефективна търговска политика и да се въвеждат реформи там, където е необходимо. Трябва да обръщаме все повече внимание на услугите – много индустриални продукти, високотехнологични продукти се изнасят от Европейския съюз глобално и тук се участва, участват и различни услуги, финансови услуги, поддръжка, сервизни услуги. Тоест трябва да видим какво става на световния пазар. Аз предлагам да поканим комисията като парламент да се помисли а, да има по-добра взаимовръзка между отделните играчи на пазара. А, има глава борба срещу бедността, развитие в контекста на партньорските споразумения, а, помощ при изваредни ситуации – Днеска стана дума за Пакистан и аз бих предложил един кратък параграф за сигурни доставки на суровини. А, а, по отношение на митниците, а, митническите такси са европейски а, въпроси, но като че ли е оставено по-скоро на всяка една от 27-те държави членки. Тоест, в различните държави членки, прилагането на митническите разпоредби дава различни резултати по отношение както на, на, на внос, така и на износ. какво става по летищата. Това е свързано с прилагането на разпоредбите за, за митата. А, и поради тази, тези различия се получава един селективен подход. Аз а, се страх. проекто доклада ми да не е много пространен и призовавам колегите да кажат какви са най-добрите начини да го подобрим, да го изменим. От... Ние а, говорим за една търговска политика на Европейския съюз и е добре да не а, затъваме в детайлите, а да гледаме по-стратегически на нещата. Мисля, че иначе ако не го сторим, доклада ще се разми, неговата тежа ще се намали. Второ, Миналия четвъртък бе внесен доклада, да, раздадах на колеги. Аз смятам все още, че а, трябва да отложим с една седмица крайния срок за внасяне на изменения до следващия четвъртък да бъде срока за изменение, така че колегите да имат две седмици от представането до внасянето на изменения. Благодаря за вашите, вашия интерес и очаквам обмен на възгледи през следващите няколко седмици. Благодаря за ясното представяне на проекто доклада ви. А, а, искам да отбележа колко малко хора присъстват в момента при дискутирането на един такъв важен документ. Но, как, както и да стоят нещата, ние да започнем дискусията с тези, които а, си дадаха труда да бъдат тук и да участват. Мартин, имате думата. Благодаря, господин председателю. Да, наистина много важен доклад за нашата комисия. Аз искам да благодаря на Даниел за една, според мен, за един, според мен, много внимателен а, отклик на съобщението на комисията. А, той ще, аз очаквам и един детайлен анализ от комисията и една стратегическа визия за търговската политика на Европейския съюз. Както казва правилно Даниел, търговията не е самоцелно нещо. При правилните обстоятелства търговията става двигател на ръста и повишаване на стандарта, което всичко искам, всички искаме и от което зависят нашия живот и по този начин търговията ще има и добър, добро влияние върху социалния положение. Направени са многократни такива изказвания в този дух, включително относно социалната политика, взаимодействието между социалната политика и търговията. Аз лично съм списал становище на подкомитета по човешки права. И едно от нещата, които съм казал, независимо от това, че Даниел каза, че не желая прекалено много да разширява доклада си и да навлиза в област на други доклади, една област е GSP е регламента. Ясно ми е, че трябва да укрепим гражданското общество и гражданското общество трябва да участва все повече в повишаване на сигурността и социалните въпроси. Аз бих искал да има, да видя стрикно прилагане на всички тези разпоредби и свързано с гражданското общество и неговото участие, аз съм доволен, че се създаде една консултантска група. И този вид форум е един модел на преговорите за свободните търговски зони. А после става и проследяване на резултатите, препоръки в случая става дума за Корея, национална консултантска група за свободна търговия, в която се включва и глава за устойчиво развитие, която аз приветствах, но за мен това е по-добре да бъде задължително, а не факултативно, особено комерциално-търговските аспекти но най-общо казано споделям заключенията на Даниел, че най- един успешен изход от Доха преговорите ще бъде много положителен знак и също продължаването на двустранните търговски преговори и а, желанието Европа 2020 да а, бъде успешна стратегия за едните години. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Като гореш, аз приветствам доклада на Даниел и съм впечатлен от това колко кратък е успял да го направи той. Имам няма да имам 12 пункта, по които ще коментирам, но не сега по-нататък. Сега няма да се спирам на всички. Мисля, че един от въпросите, който трябва да признаем, особено за бъдещите търговски споразумения, е факта, че за много бедни развити страни, развиващи се страни, те са второто най-добре решение – а също и статута на най-облагодателствана държава, защото това дава възможност на някои държави членки капацитет да преговарят а, когато а, в рамките на двустранните преговори. Едновременно съм малко загрижен от а, текста, езика в параграф 22 за а, търговските партньори и достъпа до пазарите. Мисля, че тук се дава неправилно впечатление за това какво искаме да постигнем с, с тези преговори. Затова смятам, че сме много, е, много важно да внимаваме точно как формулираме езика. А, и той е, си параграф е един пример. А, други въпроси. Вие говорите за диалог на високо ниво с търговските партньори. Аз лично искам да а, видя повече ударение върху това, което, кое можем да постигнем с другите партньори в рамките на СТО. Например, по-голямо водачество на Европейския съюз и САЩ в а, замеделската област. И, защото и ние и те имаме известна вина по много въпроси. Субсидиите в замеделието един противоречив въпрос, но мисля, че Европейския съюз и САЩ трябва заедно да решат а, как да продължи а, работата по-нататъка по такива въпроси като замеделието. Говорите за инструменти за търговска защита. Много дебати е имало по, тази, а, по този въпрос Trade Debate, Trade Defense Instrument това не трябва да бъде защитна мярка за защита на способните сектори производства. Трябва да признаем това, нуждата от такова едно ограничение, да признаем факта, че, че те въвеждат един баланс между производителите, дистрибуторите на древно и потребителите. По точка борбата с бедността. Да, тук трябва да спечелим гражданите на всяка една държава членка със себе си, за да видим къде това се използва като едно извинение а, а, в рамките на реалността на глобализацията. Трябва да а, признаем някои от слабите страни на инициативите, които а, сме започнали, да погледнем в по-голяма перспектива а, и възможностите за един фонд. И последно, ако проявяваме дълновидност, трябва да сме по-творчески настроени за интелектуалната собственост. Книгата на Крис Андерсън, която казва, че в свят на повишен капацитет за, за обработка на информация и за хранение на информация, стигаш в една позиция, която много цифрови продукти, продукти в света на са, са безплатни. Това ще рече, че самите фирми трябва да са по-инновативни в този цифров свят, дигитален свят. Виждаме някои неща в музикалната индустрия. Те работят вече в нови формати M3, M4 и така нататък. Тоест трябва да признаем, че по, в областта на защитата на електуалната собственост. Трябва едновременно с това да сме сигурни, а, че а, стопанските субекти не се крият зад стари модели, а, а непрестанно проявяват едно новаторство. И спирам до тук, но ще разговарям и с Даниел по-нататък, защото сега не искам да удължавам изказването си. Благодаря. Благодаря господин Дартман. Трябва да благодарим на господин Сейд Канал за неговите изключително впечатляващи коментари. Базираме на много информация. Радвам се, че Комисията по международна търговия може да се възползва от неговите познания и мъдрост в по-голям план, отколкото до сега. Благодаря господин е, Каспари, че е, успя да запази текста е, кратки и лаконичен от предишната програма. Като цяло отношението ми е положително, но тъй като имам и коментари, ще направя само два момента, защото това е първият дебат, 28 точка, много важно да се подчертае значението на правата на интелектуална собственост. Гласувахме подкрепа е, за споразумението за свободна търговия с Южна Корея. Притеснявам се обаче за Avon Products, е, базирани в моят избирателен район, световни лидери в, против, в областта на противогазите. Притеснявам се, че е, ще се стигне до нелоялна конкуренция на техните продукти. Друг въпрос. Точка 25. Тук искам да поздравя господин Каспари. Става дума за настояването да се обърне внимание на чуждестранните пазари на обществените поръчки, защото чрез обществените поръчки се прикриват много елементи на протекционизъм от страна на държавата. Имам и други коментари, но ще ги забавя за следващия, за втория дебат по този въпрос. Дейвид Кемпъл от европейски консерватори и реформисти. Да, благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря Даниел за доклада. Действително, той беше един кратък, ясен, точен и лаконичен. Основният въпрос тук е да седнем на пета точка, е, на двете страници. Там се казва, че била от световния брутен вътрешен продукт, дела на Европейския съюз, ще спадне от 25 на 18% до 2005 година. Вноса и износа ще спаднат също. И мисля, че това е сериозно. Европейският съюз не иска никаква допълнителна демо, бюрокрация. Вие на следна страница включвате множество области на политика, които трябва да се вземат предвид, но настоятелно казва, че не трябва с търговските споразумения да се товарят с допълнителни цели. Права на човека, права на трудоправни отношения, екологична съобразност, промени в климата, до всички тези елементи се включват в търговските споразумения, това води до тежест при преговорите, загуба на заетост и намаляване на економически растеж в дългосрочен план. Мисля, че това е наистина въпроса по същество. Председателя, нека и аз да се изкажа от своя име. Според мен този път доклад е отлично основание за дебат и за да... Какво? О, oh, thanks. Thanks. Thank you very much. Извиняваме се за техническата грешка. Председателят казва, че тези въпроси са от решаващо значение за Европейския съюз. И е, тук трябва да включа едно упоменаване е, на важни въпроси, а, като а, нашата позиция по споразумението за свободна търговия. Може да се изненадате, обаче аз съм по-малко критично настроен към споразуменията за свободна търговия и смятам, че те са второто а, не най-доброто решение, но втората възможност, с която разполагаме. Но в крайна сметка, дори и да се е, приключат преговорите в Доха, споразумените за свободна търговия ще продължат да действат, защото те покриват и теми извън е, Доха, включително и теми обсъждани в Сингапур и именно заради това се договарят и ще продължават да се договарят още много споразумени за свободна търговия, които постигат а, цели, които не се постигат в другите споразумения. Така че аз не съм толкова критично настроен към споразуменията за свободна търговия. Стига, разбира се, те да засягат въпроси извън Доха. Втория въпрос. Е отношението между стандартите в областта на социалната политика, правата на човека и от една страна и търговията от друга. Тук в определени политически групи в парламента се смята, че лошите стандарти в областта на социалната политика, трудоправните отношения и други въпроси и правата на човека не, не са свързани, е, не трябва да са свързани с е, търговската политика. Аз обаче смятам, че напротив, търговската политика трябва да се използва за насърчаване на развитие на стандартите. Има много примери, при които споразумението в областта на търговията могат да се използват като лост за подобряване на стандартите в областта на социалната политика и в други области у страните партньорки. И така, ако не можем да постигнем тези цели по друг начин, търговската политика е легитимно средство. Третата тема, която искам да повдигна е реципрочност. Съгласна съм с точки 24 и 25. Чуди се обаче дали не трябва да бъдем малко по-амбициозни. Наскоро бе публикувано едно писмо, подписано от министри на европейските въпроси на няколко държави членки, включително Франция, Германия и моята родна страна в защита на прилагането на принципа на реципрочност по-широк план. Какъв е аргументът? Въпросът е, трябва ли да продължим да приемаме задълбочаване на търговията, без също но да се създаде по-голяма равнопоставеност, поне между напредналите и развити економики. И мисля, че може да се помисли дали не може да се отиде по-далеч в областта на реципрочността и разширяването на приложението на този принцип. И накрая има нещо, което е политически приоритет и не знам дали трябва да го оставяме на споменато. Знаем, че обменните курсове могат да се използват, за да се подпомогне економиката на съответната страна и това е въпрос, който не трябва да се пренебрегва, трябва да се опомене. Става дума за търговска равнопоставеност. Не трябва да се отхвърля възможността а, някои държави членки да използват не търговски мерки. Това е са първоначалните ми коментари. Като цял проект докладът представлява отлично, отличен начален текст, така че да могат да бъдат подадени изменения и да бъде Заявя на крайната позиция на нашата комисия по отношение на търговската политика. Имате ли други коментари или да дам думата на докладчика за допълнителни и заключителни коментари? Комисията. Кой иска да се изкаже от името на комисията? Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите, които участваха в разработването на този доклад по отношение на коментарите. Да, действително, те са важни по, по естество. По първия коментар, дали няма достатъчно добра дългосрочна перспектива, смятам, че в съобщението на комисията както вие самият казвате, търговската политика е дългосрочен въпрос. Това, което залагаме днес, е, ще даде плодове след 15-20 години. Така че е, тук говорим за много дългосрочни резултати. Докладчикът изглежда предлага да се работи с по-голяма насоченост към дългосрочните резултати, комисията, когато започва двустранни много, или многостранни преговори, винаги започва от оценка на дългосрочното въздействие върху Европейския съюз, европейските производители, потребители и прочие, и е, производителите и потребителите в страната партньорка, като се взема предвид и промишлеността, и селското стопанство, и социалните елементи също. С Съединените щати, е, Китай и Япония в момента не договаряме такива споразумения, така че такива оценки на въздействието за тях не се правят. А, вярвам, че това са важни търговски партньори, но комисията, е, този тип оценки на въздействието са изключително сложни и скъпи и комисията не разполага с достатъчно средства, за да прави оценки и за страни, с които в момента не се водят преговори. На... Правим оценките само за страните, с които преговаряме. Няма как да намерим средства, за да направим прогнози за всички страни по света за следващите 20 години. Даниел Каспер, имате думата за заключителни коментари. Благодаря сърдечно на всички, които се изказаха. Много се радвам, че през следващите седмици ще можем да подобрим максимално текста. При всяко положение ще предоставя допълнителната информация, която поискахте. Няма да забравя, записах си. Верно е, че преди няколко седмици комисията спомена някой от тях. Но аз съжалявам, че комисията не намери необходимите ресурси, защото тук става въпрос за една дългосрочна търговска политика. И това, което ще посеем днес, ще бъде пожърнато след 15 или 20 години. говорим за това, когато говорим за външната търговска политика, но трябва вътре в Европейския съюз да се предвидят различни сценарии, да видим, да се опитаме да си представим на какво ще прилича света след 15-20 години, какви очаквания имаме, как, какви са прогнозите ни. Днес говорихме и за споразумението за свободна търговия с Индия. Няма да влизам в подробности. Обсъдихме най-различни аспекти И виждаме как изглежда днешния свят, но трябва да направим една проекция в бъдещето и да се опитаме да си представим нагледно как ще се промени света за 15-20 години. И именно за това търговската политика трябва да бъде ориентирана към тези промени, които ще настъпят след 15-20 години, за да може наистина това, което ще заложим в днешната политика да даде резултат. Благодаря ви. Ще се опитам да намеря компромисни решения, които да всички предложения. Крайният срок, като си имат предвид исканията на докладчика, крайният срок се Армения става 24, а не 18 март. Тоест с една седмица по-късно е крайният срок за подаване на изменения в 12 часа на обяд. Следващата точка, последна точка, 32. изменение на регламент от 2009 година за въвеждане на режим на общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба. Докладчикът съм аз. Това е първи дебат по въпроса. Нека да направя само няколко коментара по този въпрос. Схемата за контрол на стоките с двойна е, употреба на Европейския съюз е, изисква стоките да бъдат е, записани в приложението на регламента, като се вземат предвид международните режими, като хими... групата по химиче, като тези на организациите по е, занимаващи се с химически, е, ядрени, биологични и други елементи, които могат да се използват за двойна употреба и трябва да се имат предвид режимите за неразпространение и за контрол и ратифицирането на международни договори. Последното актуализиране на това приложение, свързано с приемането на промяна от 5 май 2009 година. Всички международни режими са променили своите списъци и се предполага, е, има потребност и е, да се промени списъка в тази в това приложение. Парламентът е, няма много възможности. Комисията действа като катализатор, извежда на, на това, което е договорено от държавите членки. Великобритания като технически секретар обобщава всички промени на режима, включва ги в един документ, е, който е обобщен, предава се на съвета, раздава се на държавите членки този документ, които държавите членки имат време да го преразгледат да се върнат отново към въпроса и въпроса се обсъжда в работната група по стоки с двойна потреба в съвета и след като се постигне съгласие, съветът превежда документите на официалните езици и след като веднъж се преведе, това предложение, на приложение се изпраща до комисията, тя го трансформира в законодателно предложение и а, се прилага обяснителен меморандум проверяват се съответните процедури за приложение и на крайния етап комисията приема крайното предложение и го изпраща до парламента и съвет. Трябва да ви кажа, че това е изключително дълга, изключително сложна процедура. Парламентът няма реална възможност да действа като изменяща институция. Има обаче един важен елемент, който трябва да се повдигне – а именно преговаряме със съвета по предложение за регламент от страна на Европейския съюз парламент и съвета за регламент 34 от 2000 година за създаване на общностен режим за контрола на износ на продукти с двойна употреба и технологии с двойна употреба. И тук има значителни изменения на член 1 от основния регламент. Моето предложение е да защитим точно тези изменения. Ако бързо се задействат а, нашите мерки по приложението, можем да изгубим възможността да изменим този член. За това предлагам да настоим да има декларация, съвместна декларация от страна на трите институции, която да се приложи към приложението и в която да се заяви, че промяната на това приложение по никакъв начин не отменя течащите в момента преговори за промяната на член 1 от основния регламент, който вече споменах. И така. Какви са вашите коментари по отношение на моето предложение? Смятате ли, е, че то е приемливо? Не присъстват много депутати и нека в такъв случай да изслушаме представителите на комисията. Пятър Рисковски има думата. Благодаря, да, действително отлично представихте предложението, така че няма да повтарям казаното от комисията в документа. Просто ще направя няколко коментара. Първо, причината, поради която се правят промени към списъка за контрол на износа, приложение 1. Ами има три причини. Първо технологичния напредък, второ наличието на стоки в чужбина и трето нови съображения за сигурност, е, приведени от е, някои държави членки. И така приложението се актуализира във връзка с международните режими за транспорт, за да се реагира адекватно на наличието на продукти и на технологичния напредък. Предложението, което виждате по отношение на приложение 1 е доста лично от онова, е, от другото предложение, е, с която разполагате, а именно разрешителните от страна на общността. Не трябва да се бъркат, става дума за категории, артикули, които се актуализират в приложение 1 и дори да се направят предложения, промени на приложението, преговорите те просто ще се вземат предвид е, и ще се улесни износа на тези стоки към трети страни. И на трето място, нещо, което си струва да се спомене в момента, Комисията в момента работи по ново предложение към Европейския парламент и съвета за ускорена процедура за измененията към техническите приложения за в бъдеще и ще получите това предложение на комисията тази година. Председателят благодаря за коментарите, особено за втория коментар за прегледа на преразглеждането на процедурата, нещо от което има нужда доста време. Даниел Каспари има думата. Благодаря ви. Като докладчик сянка за моята група, съм съгласен с вас, че не трябва да има препокриване с доклада Лакприт. И според мен такова дублиране няма. Комисията го потвърди току-що. Ще се спомене приложението и трябва да побързаме, защото от други страни вече актуализираха списъка, списъка и се появя, изкривява конкуренцията. Възможно е. трябва колкото по-бързо този доклад да се приеме от парламента, без да има дублиране с лапри. Добре, съгласен съм с вас. И така ще трябва възможно най-бързо да се работи, като настоим за това да не се засегнат преговорите по другия текст. Приветствам направеното от комисията съобщение и с това можем да приключим работата по дневния си ред. Няма предложение за обсъждания по точка разни. Следващото ни заседание е на 12 и 13 април тук в Брюксел. Благодаря за вниманието и търпението и участието.